групи и на комисии могат да решат какво да поставят в дневния ред. И сега, повтарям, получил съм 6 проекта на резолюции във връзка с тези разисквания, които впрочем обявявам за приключени. Започваме сега с гласуването. Първо, резолюцията за трафика на хора в Синай. По общата резолюция. Изменение трето по точка четвърта. За. Против Отхвърля се. И изменение 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Преминаваме към гласуване на първоначалния текст. Разделно. Раздел първи. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Раздел втори. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4. Кой е за? Против? Отхвърля се. Всъщност, кой се въздържа? Отхвърля се. Изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка. Не съм сигурна кой какво гласува. Ако обичате, проверка по електронен път. Кой... Не, всъщност, начало на гласуването. Край на гласуването. Отворя се. Изменение номер 5. Кой... Е а, не, всъщност това беше изменение 5. Проверихме го електронно. Сега изменение 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване на резолюцията за. Против. Въздържали се. От, приема се. Преминаваме към следващата резолюция за Палестина и иземването на е, оборудване и документи от израелските власти на две телевизионни станции. Ще гласуваме по цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към третия текст. Нарушение на правата на човека в Бахрейн. Започваме с изменение 1. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Връщаме се към първоначалния текст, точка 14, кой е за? Против. Въздържали се. Първоначалният текст се приема. А, точка 10 от... А не, всъщност има изменение. Има устно изменение, ми казват. Господин Танък. Е, е Кой е за текста с изменението? Господин Танък вече не е тук. А, иска да се мотивирате ли? Да, вижте, минаваме към точка от прембюла Н латинско, защото вносителя на устното изменение не е тук. Кой е за, кой е против, кой се въздържа, приема се. Гласуваме изцяло, поименно, начало на гласуването. Край на гласуването. Резолюцията се приема. С това приключваме работата си. Има още едно съобщение, което трябва да направя. От НП получих информация за назначенията. Госпожа Петри Савърма ще бъде в комисията по бюджета, по транспорта тя също ще бъде член, а в делегацията за сътрудничество с Русия госпожа Петри Савърма